ефективност. Думата има първо докладчикът. Четири минути, господин Тамбурано. Doesn't work. Yes, okay. Okay. Buonasera, комисарио. Buonasera. Добър вечер, госпожо комисар. Добър вечер, уважаеми колеги. От 20 години разполагаме с система за етикетиране, която е действително много успешна. Можем да се похвалим в световен мащаб с добра система за етикетиране и обозначаване на продуктите, така че потребителите да бъдат добре информирани. Заедно с екодизайна етикетирането и обозначаването на енергийната ефективност предоставя на потребителите необходимата информация за е, битова техника. Е, така е, намаляваме щетите за е, е, околната среда. Е, същевременно е, допринасяме и за повече заетост но същевременно съдържанието на етикетите започнаха да е, е, губят от своята ефективност, тъй като се е, въведоха твърде много класове и категории с редица плюсове след букличките. Така че за потребителите вече става сложно да разграничават и диференцират отделните характеристики, е, свързани с етикетирането, а те са свързани от своя страна с е, технологиите, използвани в е, промишлеността. В моя проекто доклад аз изхождам от първоначалното предложение за въвеждане на повече ред в системата, така че да се намалят тези плюсчета в етикетирането и обозначаването и по този начин можем да предоставим една по-ефективна информация в системата на етикетирането на потребителите. Е, консултациите са обхванали много е, организации на производителите и на потребителите и е, аз се надявам, че чрез въвеждането на рационалните елементи в системата ще можем да облегчим живота на потребителите. Същевременно новата система ще ни помогне е, да е, създадем една е, всеобхватна база данни, в която ще има по-лесен достъп и ще има възможност за по-лесно извикване на информацията, която потребителят желая да получи. И а, така, а, в среда а, много се надявам, че ще можете да подкрепите а, тези изменения в системата. А, в а, предложенията на докладчика става дума най-вече за дефиницията на стандартите и а, а, различните категории ефективност, за повече прозрачност при контрола, за повече а, яснота в информацията по отношение на съдържанието на етикета и за повече съгласуваност в действията на надзорните органи на европейско равнище. От една страна информацията трябва да бъде достъпна за широката общественост, от друга страна има и данни, които са достъпни единствено за компетентните органи в а, а, различните класове А+, А++, А++++ и така нататък се въвежда рационализация. Някои от плюсчетата в бъдеще ще отпаднат, така че в по-дълъг срок ние ще разполагаме с една по-рационална и ясна система. И така, ако съм изчерпал времето си, прекъсвам. Няма проблем, имахте 4 минути. Но все пак е, регламента въжи и за докладчиците. Темата е много важна. Не желаях да ви прекъсвам, но много ви моля, имайте предвид е, ограниченията във времето. Освен това, а, е, а, ние имаме вече а, определени традиции. Обикновено ораторите а, говорят прави. Така че имайте предвид, че е, като оратор, е, докладчик или не, ще трябва да ставате. А сега давам думата на комисаря Малмстрем. Е, благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, искам да започна естествено с благодарности за господин Борано и неговите колеги за работата по толкова важното да си. Един от основните принципи на ЕС е да дава възможност на потребителите да преминат към е, потреблението на чиста енергия. И именно през юли 2015 е, направихме предложение за обновяване на рамката за, енерги... за етикетиране етикетиране на енергийната ефективност. Това етикетиране даваше възможност на потребителите да направят по-информиран избор и да е, спестяват пари. Огромен процент от е, потребителите е, проверяват каква е енергийната ефективност на съответните продукти, които купуват. Над 465 милиона евро са спестяванията в това отношение – и те е, възлизат на милиарди за бизнеса. Тоест, тук става дума не само за сигурност на енергията, но и за устойчивост и конкурентоспособност. Добрата новина е, че етикетирането е, създаде и ускорявано развитие на по-ефективни продукти. Но а, е, това етикетиране стана и жертва на своя успех. Сега е необходимо то да бъде а, обновено защото няма достатъчно разграничение в високите класове и така нареченото обозначение А+, А2+, А3+, А4+, всъщност не, е, е, не извършва своята роля да стимулира потребителите да купуват по-енергоефективни уреди. Даже тези плюсове се превръщат в минуси в това отношение. Затова се предлага схемата от А до Г, коя, латински, която ще даде ясна информация на потребителите, за да могат те да направят достатъчно информиран избор. Сега потребителите се интересуват максимално от енергийната ефективност на уредите, толкова колкото и от калориите на храните, които купуват. Затова ние работихме по този въпрос. Искаме да благодарим и на парламента за, да, за, възможност, за предоставената ни възможност да приключим с досието. Две е, изменения се предлагат във вашия доклад и искам да обърна внимание, защото ние не трябва да подкопаваме ос, основата на индустриалните е, производство. Про, индустрията иска да има възможност, да има предвидимост, а предвидените проверки, които вие искате, могат да се окажат твърде скъпи. Също така комисията предвиждате да има само една година за създаване на база данни, а не две. Защото срокът е изключително кратък. Да се създаде база данни в толкова кратък срок, това означава само, че тя ще е с лошо качество. Не бива да правим това. Във всички случаи се надяваме, че е, ще е, можем да се споразумение по въпроса за създаването на базата данни. В края на кращата и ние работим за потребителите. Те са тези, които искат да се възползват от схемата и ние трябва да им предоставим тази възможност. Благодаря, госпожо комисар, за направените пояснения. Сега давам думата на представителите на отделните политически групи. Господин Рао от НП. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, скъпи колеги, първо искам да благодаря за доброто сътрудничество. В началото това беше трудно и второ мога да кажа, че е, етикетът е, е истински успех, това посочиха много колеги. Постигнахме компромис след дълга работа и искам да посоча, че ако на гласуването в среда се промени много този компромис, ние няма да можем да го подкрепим, няма да бъде нашия компромис. Така че ще трябва да си помислим дали изобщо да трябва да внасяме толкова много изменения още или това, което е постигнато в комисията да се приеме с всичките предимства и недостатъци. Аз имам няколко опасения. Първите две са следните. Първо става дума за базата базата данни. Много трудно се разбира това във време, когато всички се концентрират върху основните, големите неща и правителствата на държавите членки не искат да сътрудничат по наистина централни въпроси, да искате да създавате централна европейска база данни. Аз това просто не го разбирам. Е, този е, доклад, който трябва да бъде включен в базите данни, става дума за доклад от извършеното, е, извършения контрол, всъщност ще трябва да се получи така, че базата данни съдържа много такива документи и това не е много приятно. Разходите също ще бъдат високи. Комисията казва 1,5 милиона евро, ние обаче смятаме, че разходите ще бъдат много по-високи и то за хора, които трябва да работят. Така че органите за наблюдение на пазара изобщо нямат интерес и не искат такъв инструмент. И последно, защита на личните данни, защото в крайна сметка всеки знае, че трябва да се отнася внимателно към чувствителните данни, каквито са тези тук. А, аз имам две минути, госпожо председател. Защо се опитвате да ме прекъснете? Не, минута и половина имате. Не, не, нямате две минути, съжалявам. Минута и половина имате. I gave you uh, almost 20 seconds more. I'm sorry. Okay, 20 минути повече ви дадох, съжалявам. Сега от името на социалистите и демократите, госпожа Мартина Вернер. Три минути. Ja, vielen Dank. Благодаря ви. Благодаря първо на докладчика и колегите. Господин Ройл вече говори за доброто сътрудничество и същевременно много усилено сътрудничество. Енергийната ефективност е една много съществена тема. Чрез енергийна ефективност можем да спестим ресурси и по този начин да разкрием един огромен потенциал, за да постигнем нашите общи цели по отношение на климата. Същевременно ще можем да засилим нашата независимост от трети държави. Ще подпомогнем и предприятията, и потребителите. Да, системата за етикетиране е успешна. Потребителите имат възможност да сравняват продуктите и да правят информиран избор. Енергийния етикет непрекъснато се развива и днес вече е много по-ефективен в сравнение с миналото. Добрият енергиен клас е много важен аргумент. За това е в интерес на промишлеността да използва тези предимства в името на конкуренцията. Така че днес при а, а, някои от продуктите всъщност А плюс е най-лошия клас, така да се каже. И наличието на А с твърде много плюсове създава непрозрачност за потребителите. Затова се налага упростяване, така че а, потребителите да се ориентират много по-лесно в системата за енергийно етикетиране. А, много важно е да се намери добър компромис между държавите членки за най-съществените, най-важните продукти. От продуктите в класовете А до Г трябва да се намери начин потребителите да могат във всички държави членки да правят е, едно ефективно сравнение между отделните продукти. Освен това, в рамките на 21 месеца продук... някои продуктови групи ще получат нов етикет, а при други се предвижда един по-дълъг преходен период от 5 години. Освен това, създаването на една е, всеобхватна база данни, в която ще има вече е, ограничен достъп до част от данните. Е, този достъп ще бъде само за държавните е, компетентни органи. Се подкрепя от държавите членки, но от гледна точка на социал-демократическата е, група в Европейския парламент е, би могло да се намери и оптим, по-добро, оптимално решение. Ние смятаме, че създаването на една централна база данни действително ще подпомогне е, много по-добре развитието в държавите членки и в крайна сметка смятаме, че се постигна един добър компромис в това отношение, така че то се подкрепя и от достатъчно голямо мнозинство. Надявам се, че ще постигнем успех и при тристранните срещи и консултации. Благодаря на госпожа Вернер. Господин има думата от ЕКАРА. Благодаря. Моята група приветства доклада за обозначаване на енергийната ефективност. Сегашната система обърква потребителите и много се радвам, че тези А+, А2+, и А3+, ще отпаднат и че се връщаме до, е, обратно на схемата А до Г латинско. Е, добре е също така, че се дават 5 години за постигане на тази промяна. Това е съвсем разумен срок и за производителите и за потребителите. Сега, е, скептични сме относно създаването на базата данни. Добре е, че се изчистват изискванията към потребителите, които липсват в предложението на комисията. Базата данни може да бъде удачен инструмент за наблюдаване на пазара, но не бива да бъде твърде обременителна за производителите. Също така е добре, че искаме от комисията да се даде една един срок от 10 години за преразглеждане на схемата за етикетиране на а, продуктите, защото 10 години създават обаче е известна несигурност. А, необходимо е да дадем а, предимства на потребителите, без обаче да създаваме разходи за производителите. За, според нас в доклада се съдържа твърде много предложения, обаче, които а, създават затруднения за производителите, без изрично да се отползва за потребителите. Нашата група ще гласува за доклада. Благодаря. Приемате ли синя карта от господин Сани? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колега, вие дълго говорихте за новата система, за нейните предимства – за потребителите и за това, че потребителите могат да правят по-добра оценка на отделните продукти, според вас. Но не сте ли на мнение, че отделните индустрии също трябва да бъдат защитени? Time for your answer. Заповядайте за отговор. Да, господин председател, аз определено смятам, че новата система за обучаване е от полза на потребителите, защото сега има продукти, които всички са А3 или А2, т.е. най-неефективните продукти имат А+, и потребителите си смятат, че си купуват един добър продукт. Но а, законодателството, да, ще наложи бреме на производителите, което може би ще даде и а, за резултат увеличаване на цената. Но аз лично смятам, че в момента предложението е добре балансирано. Благодаря от името на групата Алде. Госпожа Виринг.

си дадем сметка, че чрез етикетите потребителят трябва да може да действа информирано и екологосъобразно. И така, чрез новата система да обслужим и потребителя и да контролираме по-добре пазара, да осигурим по-добър обмен на информацията, да осигурим повече енергийна ефективност и да създадем възможности за едно по-съзнателно отношение на потребителя към енергия енергийната ефективност и спестяването на електроенергия. Това ще бъде от полза и за потребителите, и за производителите, и за регулаторите, тъй като системата ще бъде опростена. Освен това, за малките и средните предприятия предимствата са големи, по-малки разходи най-вече ние сключихме един добър е, е, компромис е, в комисията за промишлеността и енергетиката. Така ще можем да си дадем ясна сметка за всичко това, което е възможно, това, което не е възможно, това, което е абсолютно необходимо. На фона на скандала с компанията Volkswagen трябва да създадем яснота по отношение на етикетирането. Ако а, един хладилник а, изразходва твърде много енергия, то той е също толкова вреден и лош, както и един автомобил, а, който а, потребява твърде много дизел, защото всичко това се отразява неблагоприятно на околната среда. Важно е да се знае, че потребителят в крайна сметка плаща, когато купува подобни автомобили или хладилници. Благодаря, госпожо Виринг. Сега за Обединената левица. Господин Силикиоти за минута и половина. Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика господин Таборано за чудесната работа, която е извършил. Нашата политическа група подкрепя неговия подход. Важно е да създадем система за енергийно етикетиране, така че да не се въвежда в заблуда потребителя и да може той да разполага с цялата необходима информация. Затова ние подкрепяме подхода на докладчика и именно нова, по-опростена система за етикетиране от А до Б. По този начин потребителя ще разполага с ясна информация при закупуването на даден продукт и ще бъде в състояние да прави правилен избор, най-вече когато става дума за економия на енергия и средства. Системата трябва да влезе в изпълнение веднага и да се отнася за всички продукти. Това е нашето искане. Освен това, трябва да се създаде нова база данни за продуктите, до която да имат достъп и потребителите. Тази идея подкрепяме също. Важно е тази база данни да съдържа повече информация за продуктите, но и за правата на потребителите. Това гарантира прозрачност и по този начин потребителят няма да бъде въвеждан в заблуда от големите предприятия. За да можем обаче да изпълним тези цели, е важно да окажем доверие на докладчика, така че да може той веднага да започне преговори с съвета и комисията. Благодаря. От името на зелените, господин Явор. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, уважаеми колеги, дискусията, която водим в Европейския парламент е много важна. Много е, важно е потребителите да са добре информирани за е, енергопотреблението. Докладът, който приехме в Комисията по промишлеността, не съдържа много от елементите, които бяха включени в първоначалния вариант на доклада. Би трябвало да върнем, да възстановим е, повече от първоначалния текст. Така че докладчикът е, да е, получи мандат, който ще му позволи колкото е възможно по-бързо да се включат новите етикети за класовете А до 3 плюс и същевременно продуктовите групи да бъдат еднакво етикетирани. Да. Благодаря ви. Госпожа Барбара Капел, минута и половина. Господ, господин председател, госпожа комисар, настоящият е, доклад за е, етикетиране на енергийната ефективност е в интерес на потребителя и всъщност е, новите моменти са 2,0, както каза докладчика. Базата данни, тя не е безспорна също и от националните органи за наблюдение на пазара, защото едва ли ще облегчи тяхната работа. Трябва да се постигне увеличаване на етикетирането на енергийната ефективност ефективно чрез просто преобразуване на скалата А до Г за енергийно ефективни продукти. Също така да имаме и нова процедура за преобразуване на скалата на новите етикети А3+, повече няма да съществува. Енергийният етикет е успех. Вие чухте, че 50 85% от европейските потребители следват тези етикети при продукта. Също така е важно да се подпомогне индустрията за иновации. С този етикет се правят и големи економии. Обаче, за да се осигури достъп на потребителите до единни продукти, в бъдеще ще има енергиен етикет А до Г и всъщност потребителят ще може да избере най-ефективния продукт по отношение на енергийната ефективност. Така по този начин ще може да се измерва разхода на ток при реални условия, а не в лабораторни условия. Докладчикът е намерил бил добър път към а, бъдещото преобразуване на скалата, защото 25% от един продукт от дадена категория попадат в най-горната категория, другите в другите категории. Аз искам да апелирам да бъде защитена търговията и мисля, че това вече е постигнато. Е, е, Господин Гонар Хакмарк, има да. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчикът. Смятам, че е много важно, когато се говори за системата за обозначаване на енергийната ефективност, да се направят нещата така, както трябва. И идеята е не само да се направят така, както трябва, да се направят и по-добре. Тоест е, да има ясни обозначения, които са лесно разбираеми, така че потребителят винаги да може да направи по-добър избор и да се подкрепят производителите, които искат да използват по-добри технологии. Като този принцип трябва да въжи не само за нашата дискусия, а за всички дискусии за енергийна ефективност. За, независимо за какъв, какви уреди става дума, защото всяко ново поколение технология е по-добро от предходното. Но ако приемаме грешните решения, можем да объркаме системата много сериозно. Затова ми се струва, че е много важно да не застъпваме прекалено много и бюрократичния елемент, да не смятаме, че всичко това се постига с регламенти. Тези резултати се постигат не с базата данни, а с инициативи от индустрията. Ако базата данни не е достатъчно добра, тя всъщност ще е спирачка за производителите. Затова аз ще подкрепя компромисните изменения, но нека да кажем ясно, че технологията трябва да се развива с стимули от е, бизнеса и в диалог с потребителите. Так, е, е, adesso onorevole Flavio Taronato. Благодаря ви. А, господин Занонато, Флавио има думата сега. Благодаря, господин председател борбата срещу измененията на климата и действията ни в областта на енергетиката и енергийната ефективност най-вече са свързани естествено с интересите на потребителите и на производителите. Ето, че в Европа през 2020 година ще имаме 65 еквивалентни тона енергийни економии в резултат на новата система на етикетиране. Това е много важно. Важни са и нещата свързани с информирания избор на потребителя, с опростяването на категориите гласовете. Благодаря на колегата Тамбурано за чудесната работа, която е свършил по този доклад. Той изхожда от технологичното развитие и по-нататъчното развитие във връзка с борбата ни срещу измененията на климата. Тук във връзка с някои екологични съображения се налага извода за простота и прозрачност по отношение на информацията на етикета. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на господин Бланко Лопес. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че е, този текст за Енергийното етикетиране, етикетиране на енергийната ефективност е много важен. По този начин потребителят може да получи най-добрата информация за ефекта от различните продукти, които се предлагат на пазара, най-вече какво въздействие имат върху сметките за ток. И това е регламент, който представлява принос в тази насока. Това е безсъмнено принос към намаляване на вредните емисии. Важно е това етикетиране да бъде преработено, защото има много продукти, които са в най-висок клас енергийна ефективност и по този начин всъщност се обесценява тази скала а, и самия подход на етикетиране. Разбира се, тук се засяга и отоплителната промишленост. Тя въведе нови класове за енергийна ефективност. С помощта на преобразуването на скалата можем да се справим с някои проблеми. Например, да не се работи в бъдеще в лабораторния в реални условия. Благодаря. Господин Кофът, минута и половина. Так, форман grund af energimærkningsreglerne, der er... Благодаря, господин председател. Решението, което бе взето от 2010, сега бива подобрено заради по-стрикните изисквания към енергопотреблението на, към индустрията. Ние сме спестили от тогава до сега еквивалента на цялото енергопотребление на Италия в е, моята страна също се осъществяват много сериозни економии. Това е добре и за околната среда, и за бюджета на е, домакинствата. Съответното законодателство, което обсъждаме сега, е пример за успех на европейско ниво. Ние сега разширяваме системата Отърваваме се от всички тези обозначения А1 плюс 2 плюс и е, много други плюсове за прахосмокачки, перални и така нататък. И за сега ще трябва да се справяме само с класификацията от А до Г латинско. Това е добре. Добре е и за нашите сметки за електричество. Благодаря. И сега стигаме до процедурата за спонтанни изказвания. Господин Богович има първи думата. E, Благодаря. Подкрепям предложението за е, напредък, е, тъй като е, енергийната ефективност отговаря на нашите екологични и климатични цели. През последните 20 година Европа работи много а, интенсивно под темата. Очевидно, все още не сме постигнали а, достатъчно и предложението точно по тази причина на всяка цена а, трябва да се м, подкрепи. Опростяването по отношение на информацията за а, потребителите и, и а, опростяването на системата гласове само от А до Г е, ще допринесат е, за по-добра информираност на потребителите и за повече енергийна ефективност. Подкрепям това предложение. Господин Мариас. Благодаря, господин председател. Става дума за съответни решения във връзка с устойчивото развитие, общия пазар и климатичните промени. Европейските страни в южната част на континента трябва да се опитат за първи път да се преборят с енергийната бедност. През 2014 година се говори по-скоро се започна да се говори за енергийната ефективност до 2030 година и че всички държави членки трябва да поставят изисквания за енергийна ефективност при техните проекти. Важно е да се спазва това изискване, за да може да се следва разумна енергийна политика в държавите членки, и от отделните граждани. Те трябва да полагат общи усилия за економия на енергия. Тази информационна кампания също трябва да бъде съфинансирана за гражданите. Благодаря. Господин. Господин се заповядайте. На почетку благодаря, господин председател. Нека първо да изразя подкрепата си за това предложение, за доклада. А, мисля, че този доклад ще допринесе за подобряването на производството на продукти и ще доведе до много ползи за потребителите. Доста беше объркващо това, което, с което разполагахме в предишните етикети. Затова на етикетите трябва да има проста, ясно поднесена информация и за това подкрепям предложението. Имам един въпрос към вас, госпожо комисар. Не е ли добре да мислим за подобни прости решения за други продукти и услуги на общия пазар, да има обща проста система за етикетиране. Мисля, че единният пазар трябва да има някакъв единен, уеднаквен начин за етикетиране на продуктите и услугите. Господин Кели, заповядайте. Последен, но не и на последно място. Uh, been... Мисля, че тъй като имах възможност е, да участвам в КОП-21 в е, Париж, е, мога да заявя, че това беше наистина прекрасно начинание. Сега всички могат държави да допренесат до намаляване на емисиите и а, запазване под 2 градуса увеличаване на а, температурата в света. Това е изключително важно. И сега вече имаме целите ни, обаче все още липсват подробности. Особено имайки предвид увличането на потребителите с всички нас. Трябва да спасим планетата. Наистина и трябва да намалим сметките им, освен всичко друго. Важно е, че по този начин можем да постигнем най-доброто, когато е, съчетаем всичко, но в крайна сметка трябва да познаваме и подробностите. Новата квалиф... класификация е много по-смислена. Наистина това е много важно. Надявам се, че потребителите също ще разберат и ще ни помогнат да постигнем тези цели. Приветствам постигнатото. Благодаря. Е, От името на комисията Госпожа Сесилия Малстрам, комисар, заповядайте. Благодаря, председателю, уважаеми депутати. Благодаря ви за полезния дебат. Има консенсус по темата и широка подкрепа за ревизиране на този етикет, за да има по-голяма леснота за потребителите. За базата данни това няма да бъде голяма административна тежест. Напротив, създава се задължение на вносителите и произносителите да регистрират модела и да качат информация, която вече се изисква по съществуващи делегирани актове. Техническата документация ще бъде достъпна на онези, които надзирават пазара. Данните ще бъдат на сигурно място. Комисията има опит с такива бази данни, например в сферата на козметиката. Що се отнася до разходите, разходите могат да бъдат дори по-малки от настоящите. Производителите вече не трябва да пазят техническа а, документация за надзорниците 5 години след производството на продукта. Това ще бъде полезен инструмент за потребителите. Надявам се да не бъде допълнителна тежест. Съгласна съм, че имаме нужда от по-прости стандарти за вътрешния пазар. За съжаление, не може да решим този проблем днес тук, но може да изпратим ясен сигнал, че искаме да направим нещо важно за улесняване на потребителите, да ревизираме етикетирането и комисията ще работи с парламента за приключването на този документ. Благодаря на докладчиците, на докладчиците в Сянка за този дебат. Благодаря ви, господин председателю. И аз ви благодаря, госпожо комисар. И накрая докладчика Дарио Тамбурано. Искам да благодаря на госпожа комисаря, както и на всички колеги за общия път за благодарностите и за критиките. Критиките също бяха полезни. Така постигнахме по-добър, по-балансиран доклад. Последните месеци, докато пишехме този доклад и пишех моето предложение и преговорите, си представях нещо в главата си, нещо като мечта. Идеята е 2.0 етикет. Това, което е възможно благодарение на реформата на етикетирането. Една база данни, един код. Представях си как самият аз, ако бъда в някакъв магазин за домакинска техника, мога да видя новия етикет, който да функционира и да видя някой европейски гражданин, който да се радва на това, което могат да правят австралийските потребители да вземат телефона, да го насочат към кода, да получат информация благодарение на всичко това, което е записано. Така човек може да следва собствения си живот и мога да си представя дори някаква, някакво приложение за телефони. Е, още не съществува, но ще го има, което ще даде информация за това колко ще струва сметката ти, ако си купиш този домашен уред и съответно да избереш уреда, който да отговаря на твоите изисквания и който ти дава възможност е, по-бързо да си върнеш средствата в кратък срок. Това е един от примерите. Това си го помечтах и се надявам да го видя в реалния свят също. Европа в този момент има нужда от един малък успех – и се надявам да продължим напред всички заедно. Благодаря. Е, Благодаря много на господин Тамбурано. Закривам дебата по тази точка. Гласуването ще се